Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten anfangen. Vielleicht stößt. Колеги, струва ми се, че е добре да започнем. Да се надяваме, че и още някой друг колега ще се връзени към нас. И така, добре дошли на поредната част от нашето заседание. Днес след обед имаме почне изслушване по по-нататъчното академично и дистанционно обучение като част от Европейската стратегия за обучение през целия живот. Това е тема с изключително много различни елементи и нива. и Има отношение в много голяма степен към нашата работа, образованието и различните му форми, по-нататъчното обучение, дистанционното обучение обучение като координатори решихме да подготвим а, докладчик по собствена инициатива. Докладчик е господин Цвер. И веднага, щом чуем експертите, ще чуем и него. Не след обед, е, освен изслушване, ще имаме и първи обмен на становища по проекта доклада. Заключенията от събитието ще се включат със сигурност в самия доклад и а, господин Звер и неговите докладчици Сянка ще слушат много внимателно и ще използват идеите в нашето събитие в своята работа. Надявам се, че доклада ще можем в комисия и в пленарна сесия съвсем скоро да го а, приемем. Нашите гости, господин Хелмут Хойер от университета в Хаген, отговарящ за дистанционното обучение там, ще ни говори за това как цифровизацията оформя бъдещето ни. След това господин Кевин Хедрингтън – той ще говори за обучението през целия живот, как то допринася за по-доброто наемане и разширяването на достъпа. След това госпожа Марго Клинкнер. Тя ще говори за продължаващото академично образование като стратегически отговор на демографските и стратегически промени. И накрая, но не на последно място, господин Обакс и той ще говори за възпиращия ефект на законодателните регулаторни рамки върху онлайн дистанционното обучение. Така че той вероятно ще ни разкаже какви евентуално мерки може да предприемем на европейско ниво. Благодаря ви, че сте тук в Брюксел днес след обед. Много се радвам, че вашите експертни познания ще могат да се включат в нашата работа. Нека започна с молба към господин Хойер да вземе думата. 10-15 минути. Разполага за 10-15 минути. Благодаря ви за дадената дума и аз се радвам, че съм тук. Ще говорим за а, обучението през целия живот и когато засягаме тази тема, трябва да знаем, че всеки втори от нас променя професията си по време на трудовия живот. И така, въпросът е как да добием нужните умения и отговорът е обучение през целия живот. Трябва две неща да разграничим на първо място. Две неща, които често се объркват – от една страна имаме продължаващото по-нататъчното академично образование и от друга страна дистанционното образование. Това са две различни неща. Трябва да сме наясно, че академичното по-нататъчно образование включва не само съдържанието, не изучаваните теми, но има и специфични целеви групи, хора, които работят и това са хора, които вече имат някаква академична степен най-общо. Академичното по-нататъчно образование стъпва на модули с сертификати, но може да представлява и пълни програми за степен, например магистърски програми. А сега, ако се върнем към дистанционното образование, а то е все пак различно, то ам, описва метода, начина на обучение, не задължително неговото съдържание или степента му. При него също има различни е, целеви групи, хора, които работят, но и все по-често хора в конкретни ам, житейски ситуации, които работят от къщи. То се предоставя в училища, в университети, но и на други места. При дистанционното обучение се стъпва на метода, а не на съдържанието. И от тук, ако говорим за академичното по образование, това е образование, което може да се преподава по традиционния начин, на живо или от разстояние, с дистанционно обучение. А при дистанционното обучение говорим за начина по който се преподава, без значение какво е времето и пространството. При него има модули, сертификати, може да има бакалавърски програми, да речем, степени. В Хаген имаме магистърски програми и също така и след дипломни степени и програми. И изобщо във всички тези дискусии трябва ясно да разграничим по-нататъчното академично образование и дистанционното образование, защото те представляват две различни неща. Заключението е, че академичното по-нататъчно образование е неделима част от обучението през целия живот, а дистанционното образование е модерен начин на а, преподаване и учене, което много пасва на обучението през целия живот за хора, които са мобилни, за хора, които не са заети. И двете дават равни възможности за днешното модерно общество. Какво е общото между тях? Основното е, че е, цифровизацията всъщност ще оформи бъдещето и на един и на другия вид образование. Цифровизацията всъщност е ключовия фактор за по-нататъчното развитие – в по-нататъчното академично образование, както и в дистанционното образование, са а, като целеви групи имаме а, възрастни пълнолетни, а, които са ограничени, било то от тяхната заетост, социално положение или а, семейно положение. И затова цифровизацията е много важна. Тук разграничавам отново между двата вида обучение, но и за двата вида е много важно, важна цифровизацията и за двата вида. Тя означава повече гъвкавост, повече интеракция. Това означава, че различни медийни форми могат да спомогнат тези видове обучение, защото хората са различни, имат различен начин на възприемане, на запомняне. Но много важно друго нещо са а, възможностите за предвижване в а, модерното общество. И така се създава по-сериозна връзка между света на обучението, на ученето и света на работата на труда цифровизацията означава, че могат да се достигнат и други целеви е, групи, които не са обхванати традиционно до сега от е, образованието. И друг важен момент е, че и едното и другото образование предоставят по-големи възможности с цифровизацията. Това означава, че можем да стигнем до повече хора, но въпреки, че обхващаме повече, по-голям брой хора, може да има повече индивидуализация. учениците, студентите имат различни цели и образованието може да бъде по-добре адаптирано към индивидуалните им нужди и цели. Освен това, цифровизацията означава достъп до повече ресурси. Много сериозни онлайн курсове се създават. Това са ресурси, достъпни за студентите и те са много ценни. Достигането на първния потенциал на а, цифровизирането на образованието обаче изисква по-добри услуги за студентите услугите за студентите са изключително важни. Няма а, само онлайн обучение а, само по себе си. Освен него са необходими подкрепата на хора, реални хора. И в бъдеще едно от обу... уменията, които ще се изискват и преподават в училище, са медийна и информационна подготовка и това е нещо изключително важно и за учителите. За да се постигне пър, пълния потенциал на цифровизацията на образованието. Това не е въпрос само за образователните методи и информационните технологии. Трябва ни и ясна и прозрачна европейска рамка. Какво означава това? Това означава, че трябва да има правна сигурност за учителите, учениците, студентите, що се отнася до авторските права, що се отнася до правата за ползване и сигурността на данните и защитата на данните. Трябва да има и достъпност на ресурсите и всичко това е много важно. И така, и а, учителите и студентите трябва да бъдат предпазени, за да може да се използва напълно потенциала на цифровизацията. И така, по-нататъчното е академично образование и дистанционното образование, това са две категории, но и, и двете предоставят пълни програми на обучение. И тук имаме някои въпроси, свързани с признаването на университетите. Трябват ни европейски стандарти за е, признаването на различните курсове, за да може кредитите, които се получават, да се признават и извън съответния университет. Все по-често виждаме големи а, фирми, които се включват в а, някои от курсовете, но трябва учениците, студентите, които идват с дадени сертификати в университета, да могат да бъдат признати тези сертификати. И така, неформалното и формално обучение са други две категории и трябва да се признават и уменията, които са добити извън а, университета. Неформалното образование тук засягам. Университетите трябва да се включат тук, защото, например, какво би се вклю... случило, бъдеще, когато придобитите знания и сертификати се, са по-ценни в, на работното място, отколкото в университета. Не говоря задължително за Google и тук, но Такава е логиката. За да постигнем всичко това, ни трябват европейски стандарти и указания, които да подпомогнат университетите. И така, описах редица проблеми и за да ги разрешим, мисля, че са нужни повече от усилията на университетите, трябва да се търсят отговори и с законодателите в Европа. Нещо, което е важно за мен и така стигам до последния ред на моя последен слайд, а именно, че разрешаването на тези проблеми трябва да се превърне в интегрална част от а, стратегията за обучение през целия живот на Европа и да се включи навсякъде. Благодаря. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Heuer, für diesen wirklich sehr... Благодаря, господин Хойер за изчерпателното представяне. Той ясно ни показа, че има големи предизвикателства, пред които сме изправени в образователната политика. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Хедрингтън. А, а, може би трябва да натиснете, за да тръгнат слайдовете. Заповядайте. Um... Благодаря. Ще говоря за учене през целия живот от гледна точка на Open University, Британския университет, университетът, в който работя. Ще кажа няколко думи за нашия университет и за това как подхождаме към дистанционното обучение. Ние сме най-големия такъв институт в Великобритания за дистанционно обучение и след това ще говоря за пригодността за с разширяването на достъпа и как работим по тези въпроси. Нашият университет бе създаден през 1969 година, като мисията ни е да сме отворени и към хора, и към географски местоположения, и към всички. Една от основните характеристики на нашия университет е, е че в бакалавърската програма може да се запише всеки, няма изисквания за достъп. Ние сме най-големия университет в Великобритания, 175 000 студента учат при нас. Това е академична година 2015-2016. Учим студенти не само в Беденото кралство, но и в Европа и по цял свят. 2 милиона учени, а, извинете, студенти сме обучили от 69 година, когато бяхме признати за университет с кралска харта. Последната учебна година имаме 15 000 степени, образователни степени, които бяха присъдени. Като сектор за дочното обучение при нас е 38%. Намалява като че ли, трябва да кажа в Обединеното кралство. То, това се дължи най-вече на увеличаването на таксите които са високи и студентите трябва да вземат заеми. Имаме 4000 служители, които работят академични, научни изследователи, преподаватели, което включва и докторанти. Имаме също така 5000 професори, които всъщност се занимават с преподаването, оценката и подкрепата на студентите. Също така работим по плана на нашето правителство за основните приоритети, като насърчаване на ученето през целия живот. Правителството също иска да развие една мрежа от различни видове чиракуване и стажове, които пак са свързани с пригодността за заетост. Винаги сме се занимавали с разширяването на участието и достъпа и насърчаване на социалните социалната мобилност. Нещо, което искаме да постигнем в обществото. Стратегическата ни визия за постигане на всичко това е да стигнем до все повече студенти, като им предоставим едно обучение, което да промени живота им и да отговори на нуждите и на обществото и да го обогати. Т.е. имаме мисия. Профилът ни тук, е, имам предвид профилът на нашите студенти. Имаме 175 000 студента в момента, 77% от тях нямат е, предварителен ценз като степен от е, Висшеобразователен институт. От 18 годишна възраст до хора на 90. Средната възраст на нашите студенти е 29 и всяка година спада. 11% от студентите са от етнически малцинства, 10% имат някакво увреждане, физическо или свързано с психичното здраве. И що се отнася до заедостта, над 75% от нашите студенти е, работят или частично на половин работен ден или на цял работен ден. Тоест, работим с студенти, които в този момент, в който учат, работят. Останалите са безработни или родители, които се грижат за децата си и са вкъщи или отглеждащи болен роднина, както и пенсионери. Нашият модел е моделът на хибридното обучение, т.е. от една страна имаме интерактивни онлайн ресурси, отпечатани материали, онлайн часове, както и часове с физическо присъствие в залата. Имаме също онлайн форуми, където студентите могат да говорят помежду си. И също така имаме дни с присъствие. Много гъвкави са моделите на учене, т.е. може да започне нашия студент да учи, след това може да се върне на работа или някаква друга а, пауза да поиска и след това да продължи. Също имаме възможност да предоставим и гъвкаво оценяване, онлайн тестове, изпити и проекти. Има различни видове а, оценка, които отговарят на изискванията. Както казах, за бакалавърската степен няма изисквания за записване в университета. Е, има студенти, които искат е, за първи път е, да се запишат на такъв тип обучение. Има курсове, които им обясняват какво означава висшето образование. Също имаме възможност да подкрепяме хора с увреждания. И сега се опитваме да привлечем студенти от различни малцинства все повече. Що се отнася до подкрепа за студентите? Имаме екипи, които се занимават с това, преподаватели също. Те предоставят интерактивна подкрепа. има анализ на данни, който ни дава възможност в реално време да видим с какво се занимават нашите студенти и те да получат подкрепа, ако имат някакви проблеми. Нашия университет следва другите, следва модела на всички други университети. Има оценка на качеството, агенцията за гарантиране на качеството и оценката на качеството ни посещава редовно, както посещава всеки друг университет, за да гарантира качеството на образованието, което предоставяме и ние отговаряме на изискванията на Кодекса за качество в Обединеното кралство. що се отнася до засилване на пригодността за заетост. Нашето определение е, че това е набор от способности и постижения, които помагат на студентите да развият своята кариера, дават им възможност да си поставят все по-високи цели и насърчават тяхното участие в обществото. Все по-често се налага хората да учат през целия живот и да развиват различни кариери, Тоест, зададената кариера на 18 е, годишна възраст може би няма да е същата до момента, в който се пенсионират. Трябва да развиват умения през целия си живот и ние смятаме, че дистанционното обучение и образование може да помогне в тази посока. не само за онези, които на 18 годишна възраст са се записали в университет, но и всички онези, които биха искали да развият уменията си и по-нататък през живота си. 85% от завършилите при нас казват, че а, преподаването и ученето при нас им е помогнало да постигнат а, кариерните си цели, не само съдържанието, което им преподаваме е важно, но и уменията, които развиваме. Знаем, че сме привлекателни за студенти, които искат и да учат и да работят. 75-76% учат докато работят и обратното. Това е един альтернативен модел за онези, които не могат да отделят 3 години, например, за докторантура или за магистърска програма, могат да се запишат при нас и да продължат да работят и да издържат семейството си. Ние Имаме спонсорство от 88 от 100 компании, които се търгуват е, на борсата по футси, е, които насърчават техни служители да учат при нас. Има също така много сфери, в които предлагаме е, учебни програми, фокусирани върху конкретна професия или заетост, например за медицински сестри или различни видове чиракувания Обединеното кралство сега въвежда един данък, в който, по който всяко едно дружество над определен брой лица ще трябва да заделя средства, които да отиват за по-нататъчно професионално развитие на служителите. От друга страна, на ниво магистратури, магистър по бизнес администрация, е една от степените, които предлагаме. Занимаваме се въобще с такъв тип програми. Имаме и неформално обучение, сходно на това, което бе споменато от преждеговорившия. Предоставяме различни видове по-краткосрочни курсове. Различните умения, свързани с пригодността за заето, са част от нашите учебни планове и програми Имаме различни нива на обучение и на всяко ниво се преподават различни умения и студента трябва да може да ги покаже, не само познаването на а, своята област. Даваме също умения за развитие на кариерата. Работодатели ни помагат при разработването на учебните планове и програми. Камерата на британските индустриалисти има един списък с основните компетентности и умения и ние сме включили тези умения в нашата учебна програма. Това са онези умения, които работодателите смятат, че са необходими, когато наймат някой след висше образование. Това, което направихме, е взехме тези умения и разработихме такива цели в учебната програма, които да ни дадат възможност да оценим стигнал ли е студента до тази цел. These are the benefits that we see uh, of part-time and distance learning in relation to, to the... След това по-големия достъп всеки може да работи и да учи. И това може да окаже положително въздействие върху работното му място. Uh, може също да насърчи другите, с които работи, да се запишат да учат. Дистанционното обучение дава по-голям достъп. Също така дава възможност на онези, които може би нямат възможност да си позволят висше образование или пък имат някакво увреждане, да стигнат до образование. Много рентабилна е тази опция в сравнение с университетите с откъсване от реалния живот. използваме технологиите, за да има мобилно обучение, гъвкаво развитие посредством инкрементни стъпки напред. Признаваме предишни курсове и обучение, т.е. курс, който е бил завършен друг университет, може да бъде признат от нас. Смятаме, че дистанционното обучение е катализатор за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 started to believe in myself. Now I work in the energy sector. I'm a teacher. I'm a biologist. Search OU Dream to get started. Thank you. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen sehr eindrucksvollen. Благодаря ви много за впечатляващата презентация. Вие на практика ни показахте как може да функционира един университет в реалния живот и какви са предимствата от учене в един подобен открит университет. Давам думата сега на доктор Клинкнер. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Най-напред искам да ви благодаря за поканата да участвам в това изслушване и за възможността да ви запозная с нашата позиция. Аз съм Маргот Клинка. Аз работя в Асоциацията за дистанционно университетско образование. Работя също и в фундация. Искам да се спра на четири неща, да ви запозная с нашия подход. Най-напред искам да ви представя Германската асоциация за продължаващо и дистанционно образование. Ще ви запозная също с основните принципи на стратегията. Какво представлява нашата асоциация? Тя има повече от 200 членове, както в лично качество, така и институционални членове в Австрия, в Швейцария, Германия. Ние координираме продължаващото университетско образование и дистанционното образование. Ние помагаме на обществото, помагаме на политиците да вземат решения. Ние предоставяме богата информация госпожа Клинкнер е, и се напомня, че трябва да говори по-бавно. Ние използваме различни медийни форми, работим с разнообразни заинтересовани страни на европейско равнище, на други равнище. Ние работим с мрежата от университети, които предоставят продължаващо и дистанционно образование. Ние също прилагаме и нови цифрови технологии е, и тези технологии придобиват все по-голяма значимост в нашата работа. Нашата организация представлява интересите на унези, които предоставят дистанционно образование ние считаме, че продължаващото образование е изключително важно за адаптиране към технологичните и други промени, които се осъществяват в обществото по-настоящем. Позволете ми сега да премина към основните принципи Академичното продължаващо образование е нещо, което се предлага от университетите осигурява общо образование, както и професионално обучение и квалификация. И обхвата е много широк. Ние имаме като целова група завършили висше образование с степени, лица, които са професионалисти в дадена област, както и хора, които никога преди това не са учили. Ние предлагаме обучение и на лица, които искат да съчетават своят семейен живот, когато се грижат за семейството си и да учат или когато работят и учат. Продължаващото дистанционно обучение – помага за интеграцията и за приобщаването и включва много широк кръг лица. Професионалното продължаващо образование в е, Германия не само професионално обучение, но и включва други видове обучение. Имам предвид а, а, висшето професионално образование, а, което се организира и предоставя от а, университетите. Според нас това не е достатъчно да се предоставя само професионална квалификация. но а, такова обучение, насочено към придобиване на квалификация, има различни целови а, групи. Част от обучението се осигурява в университетите, а, други а, в друга обучение се предлага в друга среда. Цифровизацията е изключително важна в обучението, използването по един целеви начин на цифровите технологии и това беше споменато от редица от ораторите преди мен. Идеята е да се гарантира хората да могат да се грижат за семейството си, да работят и също времено с това да учат в различни моменти от живота си. Това помага на хората да участват и също да подобряват квалификацията си, да придобиват нова квалификация през целия си живот. Ще се спра сега на пет основни твърдения или принципи, които според мен са важни когато се разработва Европейската стратегия за учене при целия живот. На първо място е, академичното продължаващо образование, висшето професионално образование са сходни, но се и различават. Едното е се осъществява в университетите и допринася за една по-справедлива, отворена система на обучение. Университетите предлагат обучение в различни сфери и целта е да се примахне разделението между различните сектори. Също има стремеж към съчетаването на професионалното обучение и висшето професионално образование. Необходимо е също да бъдат взаимно признавани тези различни сфери. Вече чухме за взаимното признаване при формалното и неформално обучение. На следващо място нещо важно в настоящия контекст, а именно, че висшето продължаващо образование а, трябва да бъде с нетърговска цел, например а, преподаване, а, научните изследвания. Това е част от дейността, която са призвани да реализират университетите и не трябва да имат търговски характер. Университетите имате, играят ключова а, роля за осигуряването на високо квалифицирани човешки ресурси. И не става дума само хората да придобиват професионална квалификация, а по-скоро да изпълняват задълженията си по социалният договор, който показва какви са задълженията на университетите към обществото. Необходимо е да се подобри използването на цифровите технологии в обучението. Когато говорим за пазара на труда и демографските проблеми, може да се използват тези методи, за да бъде постигнат по-добър резултат. За съжаление, това не винаги е така по отношение на висшето професионално обучение. Считам, че Европейският съюз трябва да участва по голяма степен и трябва системно да стимулира академичното обучение и да осигурява финансиране за програмите. Трябва да има общо за Европейския съюз оценяване на качеството. Трябва да има единни стандарти за образованието. Това е целта. Което означава, че трябва да имаме стандартизирани системи за контрол върху качеството. И това е особено важно, за да могат да бъдат признавани уменията и знанията, придобити извън университетите. Има различни национални квалификационни а, рамки, има европейска квалификационна рамка, има разлики между тях. В Германия максимум 50% извън университетско обучение се признава в Англия. Професионалното обучение се признава. Някой, който има професионално обучение в Германия, трябва да учи 7 месеца допълнително в Обединеното кралство, за да получи необходимата степен. Необходимо е за това да има европейска стратегия и по-стандартизиран контрол върху качеството. И на последно място бих искала да кажа, че ученето през целия живот трябва да е част от стратегията за цифровизацията. Ние считаме, че Цифровизацията може да допринесе за по-широк достъп до висшето образование. Хората в различни етапи на своя живот да могат да участват в обучение, например, като се използват възможностите на масовите открити онлайн курсове, други възможности. Европейската стратегия трябва да включва обучението през целия живот в университетите. Ние искаме да се свържат професионалното образование, висшето професионално образование и професионалното обучение. Обучението през целия живот трябва да е част от основните европейски програми и да бъде финансирано. Трябва да има стандартизирани критерии за оценка на качеството. Благодаря ви много за вниманието. Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Frau für die... Благодаря ви. Благодаря за ясните препоръки за вашата презентация. Сега преминаваме към последния ни оратор, господин Обах. Имате думата. Благодаря. Аз представлявам Европейската асоциация на, на университетите, които се занимават с дистанционно обучение. Представляваме 12 университета в Европа и около 12-15 асоциации в Европа, където има всъщност асоциации, които представляват университети, които, в които част от обучението е дистанционно. Така че като цяло представляваме 200 университети. Ще ви разкажа за едно изследване, което проведохме сред нашите членове за качеството на обучението. Това е в допълнение на едно изследване, което направихме предишната година по молба на Европейската комисия. И двете изследвания са в отговор на развиващите се форми на образование и обучение в Европа и предизвикателствата за различните агенции и органи административни това отношение. Така че накрая ще стигне до няколко препоръки от това изследване. На първо място, националните рамки. Виждаме, че в момента те позволяват в много голяма степен онлайн или а, дистанционно образование. Насякъде в Европа има такива. Но от друга страна виждаме, че само а, една малка част от държавите имат специфично такова образование, законодателство с това образование, а другите нямат. Което означава, че има специфични регламенти, но няма конкретни стратегии за иновиране на а, за нововведение в образованието. Това означава, че може да има и регламентиране, което пречи на новите видове образование, например, когато има задължителни очни в даден курс. Ето защо националното равнище трябва да разгледа своите законодателни рамки, така че да не се пречи на по- гъвкавите форми на образование. Агенциите за осигуряване на качеството, виждаме, че има много сериозен фокус върху е, а, програмите с физическо присъствие на място. И а, няма достатъчно място за това дистанционно образование. Също така се смята, че тези агенции трябва да имат проактивна роля при способстването за а, различните видове образование и видяхме, че има и а, примери за добри практики. Те ги събират и само в 3 от 15-те държ... от 15 държави виждаме такива проактивни а, мерки Ирландия, Обединеното кралство и Кипър има а, такива указания от агенциите към университетите за по-добро по-добри промени и насочване към онлайн образованието. Също така виждаме, че основните агенции а, имат панел, с който посещават университетите и там се включат достатъчен брой експерти, в областта на новите видове обучение. Това е доста положително. Смятаме, че тези агенции имат не само роля за акредитацията, но и да водят в положителните промени за образованието, макар че задачата е, разбира се, на самите университети. Препоръка номер две от тези агенции за тези агенции трябва да имат нови възможности, е, нови знания да развиват в тези нови видове обучение. И сега европейското равнище. Смятаме, че тези организации трябва да способстват за това в агенциите за а, гарантиране на качеството да има нужните експертни познания и оттам да се, определе, да се дават определения на основните понятия. На трето място, една стъпка по-нататък, да има национална европейска матрица, така че университетите могат да проследяват своя собствен успех в областта на нововведенията в образованието. Не трябва да имаме ситуация, в която различните държави с различно ниво на а, обучение, без да имат възможност сътрудничество. Що се отнася до а, необходимостите за студентите, тук имаме по-различна картина макар че има специално внимание за нетрадиционните студенти именно на 25 годишна възраст и за точните студенти. Важно, разбира се, да се признае, че а, този вид а, студенти, нетипичните, имат по-различни нужди от тези, с които сме свикнали в а, така наречените университети с откъсване от реалния живот а, и имат нужда от повече гъвкавост. Ето защо се предвиждат а, се очаква по-голяма гъвкавост на програмите при тяхната оценка в университетите. Има и акцент върху обучението на персонала – и новите възможности, методи и начини на обучение. Институционалните стратегии са гръбнакът на иновациите и ние сме провели много изследвания в Европа, в университетите. Често съществуват такива институционални стратегии, но е много трудно да се разгледа цялата организация на всичките нива, на всичките равнища и ниво студенти. Смятаме, че агенциите за качество, както и други общи асоциации могат да подпомогнат този процес. Мисля, че разполагате с слайдовете. Тук се подчертава, че агенциите трябва да разгледат и контекста на студентите и продължаващото професионално обучение на персонала и колко е важна възможността за иновации на самата институция. Вътрешното гарантиране на качеството, институциите трябва да разработят своите стратегии, използвайки различните форми на обучение. Университетите разглеждат иновации в а, своето обучение като прехвърлят някои дейности а, физически в онлайн дейности. Това не е много ново, нито пък добавя стойност, а при, дигитал... при цифровизацията на образованието трябва да става въпрос за ам, подобряване на образованието, не а, просто ден, с която съществува, да се пренесе онлайн. крайна сметка процеса за акредитация, когато разглеждаме процеса за акредитация, смятаме, че дистанционните програми трябва да се акредитират със същите критерии, както и останалите програми, но с специфични показатели за онлайн и дистанционното обучение. Връщам се назад. Като Европейска асоциация ние сме поели тази задача и отговаряме на въпроса какво представлява качествено дистанционно образование. Разработили сме а, указания, които предоставяме на агенциите за градивно качеството, на университетите, с които работим. Каза се и e excellence това е инструмент за сравнение по измерими показатели, който ние в последните 10 години вече три пъти актуализирахме. А, може да имате свободен достъп до него, тъй като то е а, средство разработено с отворен код. И по този начин ние съдействаме на университетите, да имат повече възможности, именно тези университети, които се занимават с нови методи на обучение, да го правят подкрепени от нас. И също работим и директно с университетите на място. Това също способства за по-добрите програми в университетите. Много ви благодаря. Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Urbach, Ihnen allen. Много благодаря господин Орбакс. Благодаря за това, че всички говорите много за препоръките. Направихте много препоръки за това, какво може да бъде направено на европейско ниво, на национално ниво. Така че, мисля, че за всички ни това е много полезно. Представенията ще ни помогнат много в доклада, по който работим. Обедена съм, че част от вашите идеи ще намерят своето място в нашия доклад. И сега давам думата на годин Звер. Така той ще може да каже няколко думи за това какво трябва да влезе в доклада по собствена инициатива и след това ще дам думата на докладчиците в сянка и след това на другите членове на комисията. Господин Звер. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Уважаеми колеги, уважаеми гости, на първо място искам да ви благодаря за това, че ни представихте тези отлични презентации. Много научих днес след обяд. Това беше урок, сферата, в която ние сега ще работим по-активно през следващите няколко седмици. Искаме да подготвим един добър доклад по темата. Обикновено, онези, които са активни в сферата на образованието, се опитват да постигнат две цели. Първата цел е да се подобри качеството и ефикасността на образователната система. На второ място да се упрости достъпа до образователната система за максимален брой лица. Живеем в постоянно променещо се общество, което изисква от нас постоянно да развиваме своите компетентности. Чухме, че когато завършим образование на началото на професионалния си път, това няма да е последната степен, която ще получим. Това ще е началото на цял процес. Това е един проект за учене през целия живот. Затова е много важно да бъдеш приобщен към ученето в целия живот. Важно е от лична гледна точка, от социална гледна точка, професионална гледна точка. Един от е, гостите ни вече спомена, че дори професионалното обучение и образование изисква да продължим да учим, за да актуализираме познанията си, особено ако искаме да сме в крак с бързо променищата се економика, почиваща върху знанията. Андрея Шлайдер, който е ръководител на дирекция в ОИСР, казва, професионалното обучение има роля, но да обучиш някого да прави нещо за целия му живот не е отговор на ученето през целия живот. Имаме нужда от по-тясна връзка между обучението от една страна и заетостта от друга трябва да има един плавен преход от образованието към пазара на труда и трябва да дадем възможност на хората да придобиват нови умения през целия си професионален живот. Днешното изслушване ще се съсредоточи също върху ролята на дистанционното обучение и образование както и обучението и образованието онлайн. Този метод има огромен потенциал. Това е нов начин за получаване на знания, за преподаване и смятам, че потенциалът, който се крие тук е огромен. Наскоро бях на една отлична лекция на доктор Дафни Колър от Станфорд. Тя показа опита на нейния университет с дистанционното обучение. Има класове, в които участват над 150 студенти от цял свят. Те също са постигнали големи резултати, както чухме и от нашите гости. Не би трябвало да забравяме част от плюсовете на дистанционното образование – може да се даде по-лесен достъп на студентите, създаваме една световна класна стая, не се налага да пътуваме на огромни разстояния, за да сме в час. Няма нужда от голяма инфраструктура. Цената на това обучение и образование е доста ниска. Нека ви дам пример. Цената на нефта се повиши в САЩ от 85-та година насам три пъти, цената на здравните услуги четири пъти, цената на образованието в същия период се е повишила 559%. Достъпът до образование, т.е. е ограничен. Дистанционното обучение всъщност така дава решение на този проблем. Третият плюс, който виждам тук при това обучение и образование, е индивидуализацията или подхода към конкретния студент. Т.е. студентът вече не е само някаква цифрова стойност, не е само един от онези в класната стая. Образованието става нещо лично. Същото се отнася до учебния план и програма, който следва този студент. Използването на ИКТ е изключително важно, за да има такова обучение. Това са телефони, компютри, лаптопи и така нататък. Те ни дават възможност. И на четвърто място – високото качество на това образование. Смятам, че учениците са по-въвлечени в образователния процес и така образованието е по-висококачествено. Много неща има, които могат да бъдат подобрени в този образователен модел, някои пък могат да бъдат изоставени. Това, което е ясно, е, че новите подходи към образованието, включително дистанционното образование, крият огромен потенциал, за да ни помогнат да дадем на хората нови познания и умения, които те да използват през целия си живот. Благодаря ви за отличните изказвания и накрая нека да посоча два важни елемента, които според мен са очевидни и идват от вашите представения също. Ученето през целия живот всъщност е вярата ни в едно бързо променещо се общество. Трябва да бъдем постоянно активни. Нещо друго важно е, че хората трябва да имат достъп до неформално и формално обучение и образование. Смятам, че дистанционното образование, както вече споменах, крие огромен потенциал. Благодаря ви за изказванията. Мисля, че те ще бъдат много полезни при изготвянето на моя доклад Информацията ще бъде полезна и за докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря ви, господин Звер. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка, които присъстват в залата. Моля да ограничите изказванията си в рамките на 3-4 минути. Ако ни остане време, ще имаме и втори кръг. Мисля, че така е по-добре да процедираме. Господин Неков има думата. А, нека да започна от там, че а, в, през последните две години и половина а, се срещам с много млади хора – и виждам много проблеми, особено в Източна Европа, в държава като България. Един от основните проблеми е проблема с изтичането на мозъци, така наречените млади хора, които след като завършат тяхното образование, отиват да работят в Западна Европа. В тази връзка аз мятам, че чрез технологиите ние можем да направим така, за да има дистанционно обучение хората, докато работят, да учат дистанционно и да трупат опит от западни университети, да има екшенж програми, да има обмяна на мнение, обмяна на опит на базата на а, платформи, което е а, реално бъдещето на а, 21 век. Бъдещето на технологиите, бъдещето на, на платформи, които да объединяват различни идеи. И в тази връзка това, което сподели с нас господин Обахс, смятам, че препоръките са много добри и ние трябва да вземем на предвид тях, тъй като по този начин ще може да предоставим още една възможност на хората. Още повече, вие знаете, че за мен е приоритет неформалното и самостоятелно образование. Това е начин да, да го валидираме чрез технологиите и ние трябва да използваме абсолютно всички форми и това трябва да е в контакт с самите университети и с бизнеса. В тази връзка преди няколко месеца имаше едно изслушване от италианска страна, мисля, че беше в Тоскана, където бяха казали, че благодарение на университета в Тоскана всички стартъпи, които са в региона, са създадени благодарение на университета, на, благодарение на базата, която е изградена в самия университет. Смятам, че точно по този начин трябва да, да изграждаме лаборатории и технологични центрове в самите институти и университети и на базата на дистанционно обучение всички хора да имат достъп до, до тези технологии или до професори, с които могат да говорят лице в лице и да подобряват регионите пропорционално, тъй като а, това, което за мен също е важно, а, мога да ви дам един пример с България. Повечето от университетите са в София. Това означава, че когато един човек а, завърши в София, а, възможността той да остане там е много по-голяма, отколкото да се върне в населеното място. Аз мятам, че чрез технологиите може да преборим точно този факт, а, този проблем на 20 век или началото на 21 век. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Helga Trüpel, bitte. Helga Trüpel. Благодаря. Благодаря на гостите. Беше чудесно да ви слушаме, да получим толкова много информация, да видим какъв е, какъв е потенциал, какви са възможностите, които се откриват чрез цифровизацията и как университетите могат да достигнат до много по-широк кръг хора. Това е много добре. Ние говорим често за общество на знанията потенциала на университетите в е, е, Европа не може да се преувеличава. За мен беше важно, че вие е, призовавате включването на тези възможности за дистанционно обучение в програмите за финансиране. Считам, че това действително е добра идея. Всичко това да стане част от нашите програми. Така ще се даде повече възможност за прилагане на подходите, които предлагате. Важно е отново да подчертаем, че е необходимо да има признаване на формалното и неформално обучение. Искам да поставя един допълнителен въпрос. Вие говорихте много за възможностите за това да се достигнат до много хора, най-вече млади хора, както и до възрастни лица, тъй като става дума за учене през целия живот. Но за мен не е ясно а, какво се прави към момента за постигането на а, баланс между половете. Имате ли някакви данни, а, какви са възможностите? Благодаря. Благодаря, Хелга. Силвия Коста. Изключително интересен следобяд. Много ви благодаря за изказванията. Много добре бяха интегрирани помежду си. Много се радвам, че решихме да направим такъв доклад по собствена инициатива, тъй като сега е назрял момента точно за това. Вие справо казахте, че трябва да има една такава концептуална рамка, която да е по-интегрирана от Европейската цифрова стратегия, Европейската програма за уменията и следващото съобщение на комисията, което ще излезе за модернизирането на висшето образование. Смятам, че тази тема е точно в тази рамка. Три въпроса. Първият. Първо, благодаря за различията, които обяснихте за това, що е метод, какво е съдържание, когато говорим за дистанционно обучение и образование, като нещо допълнително. Първият въпрос вече до известна степен имаме рамка, европейска рамка, за признаване на компетентностите, формални и неформални. Смятате ли, че е достатъчно тази рамка или не? имайки предвид различните стандарти, които ни дава възможност да наложим дистанционното образование. След това има различни държави, различни агенции за качество на висшето образование. Вие говорите за това, че трябва да има конкретна рамка, свързана с сигурността, това според мен е много важно, защитата на данните и реципрочното или взаимното признаване на компетентности. Какви стъпки трябва да се направят, имайки предвид съществуващата рамка, защото Европейската комисия иска да преразгледа точно тази система. Вторият ми въпрос е свързан с... Извинете, ще започна отново. Темата е такава. Дистанционните университети как могат да довършват или да допълват. При нас има а, такива университети, асоциацията ги предлага, но има и курсове, които се интегрират в университетите по места. Говорих представител на Open University, други университети, аз познавам такива в различните държави. Можете ли също така да ни прехвърлите ноу-хау към уни... стандартните университети, които не са толкова добри при предлагането на дистанционни курсове или поне не са толкова качествени курсовете им? Това е един въпрос, който бе повдиганът на конференцията в Рим през ноември. Идеята беше да се предостави експертизата на стандартните университети, които имат нужда от нещо ново, имат нужда от ноу-хау. Това е една мисия. И последния въпрос – студентите. Много интересно изследване сте направили. Може да го използваме при обучението за възрастни. Там много малко хора се включват, но трябва да се заложат и конкретни цели и Признаването на кратките курсове, както каза нашата ораторка, нужда от конкретни предложения, какви да са европейските стандарти. Благодаря ви. Госпожа Шойдрова има думата. Най-напред искам да ви благодаря за изключително интересните е, презентации, по които можем да продължим да работим. Благодаря на всички наши гости. Искам да поставя три въпроса и да направя също толкова коментара. Първо, е, за познаването на различните медии от страна на преподавателите. Това е изключително важно, ако искаме да подготвим студентите и учениците в достатъчна степен. Необходимо е да има дистанционно обучение, но това ще е възможно само ако има добре обучени хора, които знаят как да боравят със съответната техника. Трябва да имаме преподаватели и на средно, средното образование, които да могат да се справят с а, тези технологии. А, доктор Клинкер а, спомена пет цели и тя посочи, че продължаващото обучение е изключително важно и че е необходимо да има финансиране от страна на Европейския съюз също трябва да има ясни критерии. Но ние знаем, че университетите е, имат е, независимост. Този въпрос разисква ли се в е, Асоциацията на университетите? Какви са констатациите на базата на вашите изследвания. Подкрепата за Еразъм Плюс и за академичното обучение са оправдани, но трябва да имаме предвид как можем да използваме всичко за продължаване на образованието. Мисля, че и разъм няма да е достатъчен. Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на ораторите за изключително интересните презентации. Аз съм работил в сектора на висшето образование, три десетилетия. Има много положителен опит. Имам три въпроса. Първо към професор Хойер. Може да не сте съгласен с мен, но а, от моя опит а, 95% от студентите, за които се изпомням, а, а, учат, за да получат а, някаква степен или сертификат, а, но това, което липсва е, е любопитството, интелектуалното любопитство да продължат да учат и след това. И а, как се вписва тук въпросът за цифровизацията? Също за когнитивните а, карти, за хората между 40 и 50 години, в кой а, момент започват да намаляват а, а, когнитивните способности. Вие споменахте 11% за хора, които имат а, различен етнос. Имате ли предвид и европейски етности? Списъка CBI, който споменахте, какви са критериите, за да може да се оцени дали сте достигнали нужното а, ниво на умения за боравене, например с цифри или в други области. Благодаря ви, господин Шоплин. Кристина Либацка. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на експертите ни за изключително интересните презентации. Знаем, че сега дипломите устаряват много по-бързо, отколкото хората. Затова трябва непрекъснато да добавяме към знанията, които сме натрупали. Много лесно е да се получи достъп до нова информация. И е, тук искам да се позова на казаното от професор Хоер. Обнадеждена съм, когато виждам, че има нови възможности, нови отворени университети, нови форми на обучение. Но не бих искала бъдещите университети да бъдат като университет тип Google както каза господин Хойер. Каква е разликата между един истински университет и университет тип Google? Google ви дава информация, но един истински университет ви дава знания. И с цялото ми уважение към отворените университети, за мен е изключително важно да се държи на качеството. Достъп до информация – да, но не за сметка на намаляване на качеството. Не можем а, да приемаме всякакъв сертификат, който се получава формално или неформално. Някой трябва да стои за този сертификат. Затова е изключително важно да имаме общо европейски стандарти за качество за отворените университети. Това е изключително важно, според мен. Много важно е също да се гарантира, че с течение на времето ще има достатъчно качество на преподавателите. Разбира се, това е нещо различно когато само вие придобивате информация и знания, и когато трябва да я предадете под подходяща форма на вашите студенти или ученици. Аз имам едно предложение към докладчикът ми. Може би във вашия доклад да, да говорите специална академична зона на свободните университети с а, всички необходими изисквания. Разбира се, професионално обучение, но когато говорим за професионално обучение, трябва да имаме предвид, че е необходимо да се наблегне на уменията, да, но трябва да се търси и баланса между умения и знания. Без знания ние няма да можем да умножим уменията, които придобиваме. И на последно място, но не е по значение за всеки доклад, който изготвяме по Болонския процес, средносрочния преглед по Еразъм, винаги набелязваме нови възможности, свързани с новите медии, с отворените университети и прочее, и прочее. Но винаги казваме, че те могат да променят характера на Болонския процес в голяма степен. И ако намерим нужния баланс, и взаимодействие между двете, можем да реализираме между дисциплинарни процеси, което е изключително важно за обучението. Университетите също трябва да говорят помежду си, да използват новите технологии. Съжалявам, че отнех малко повече време. Благодаря ви. Не, не беше толкова дълго. Представителя на Европейската комисия, искате ли да кажете нещо? Имате думата. Заповядайте, имате дума 3-4 минути. Благодаря на всички е, оратори, които допринесаха за тези изключително интересни теми, които засегнахме. Съвсем накратко ще отговоря с това какво планираме, какво правим в комисията. Вече беше казано, че в момента работим за актуализиране на нашата а, програма за модернизация на висшето образование през май. Края на май очакваме това да бъде публикувано в публичното изследване, което проведох миналата година, дигитализацията глобализацията много ясно се откроиха като основни а, двигатели на промяната в а, това как се предоставя вещето образование, на кого, по какъв начин. Също така важността на обучението, на преподаването, качеството и приноса на а, институциите на висшето образование. Тук а, включвам и дистанционното образование – и приноса, който те правят за нововведение. 45% от отговорилите изразиха загриженост, че технологията не се използва достатъчно ефективно. 93% изразиха загриженост за необходимостта да се подкрепи подкрепят педагогическите умения на преподаващите миналата година. Също така осъществихме дейности с 15 държави членки с цел обсъждане как се, за това как трансформира цифровизацията, преподаването. Това също ще влезне в нашия дневен ред за модернизация на висшето образование, що се отнася до Еразъм Плюс и работната програма за 2017 година. Там има конкретика за цифровите умения и предоставянето на подкрепа за проекти за сътрудничество, които обхващат отворено образование и иновации. Има и конкретни препратки за подкрепа на проекти, които допринасят за сравнимостта на степените и резултатите от образованието. Знаем много добре, че това е много важен въпрос. Що се отнася до коментарите, свързани с ам, качеството, следващите няколко седмици ще публикуваме покана за предложение за допълнителен доклад с цел да влезнат препоръките от него в доклада на комисията и там конкретно ще говорим за цифровизацията. Съобщението от 2015 година а, ни ангажира да предоставим качество, именно отговор на указанията и да отговорим на изискванията и нуждите да има повече гъвкавост в образованието с, с е, цифрови и други форми на обучение, както и допълнително образование и обучение извън стандартните модули. Това ще бъде част от работата на комисията и в сътрудничеството с съвета също. Благодаря много. Нека сега се обърнем към експертите, така че те да могат да, да, могат да отговорят на въпросите, които възникнаха, или пък ако сметнат за нужно да направят по-нататъчни коментари. Можем да започнем в обратен ред и започнем с господин Убахс. ще отговоря на въпроса на Силвия Коста. Как дистанционното обучение се списва във всички останали елементи? Как а, експертизата на университетите, занимаващи се си с дистанционно обучение, може да помогне на конвенционалните университети, които обича, преподават по обичайния начин. Това беше а, въпрос зададен и отговорен преди години тъй като всъщност акцента за преподаването е именно при университетите, занимаващи се с дистанционно обучение. Навсякъде има изследвания, университетски изследвания, научни изследвания, но само в дистанционните университети имаме такъв акцент върху качество на преподаването. Има редица университети, които подпомагат процесите на дистанционното обучение в последните е, десетилетия. И там а, имаме и изследвания, но и опит, който ще бъде споделен с университетите в Европа. Имаме програма за подкрепа на университетите, където сме включили всички е, университетизационно обучение, с отворено обучение, 12 области обхващаме. Там се споделят експертни знания с всички университети в Европа. Имаме вебинари в конкретните теми три вебинара на а, година се организират по всяка от темите, значи 36 общо. Имаме и вебинари в Брюксел и има възможност всички да участват а, в тях, да работят заедно, да споделят един с друг – опита и експертизата си. И отделно работим и конкретно с самите университети. Там изпращаме експерти, а, когато те се затрудняват и не вървят нещата. Така че цяла програма имаме в това отношение. Много ви благодаря. Пропуснах да отбележа, че не е нужно да отговаряте на абсолютно всички въпроси. Подберете въпросите, на които смятате, че можете да дадете полезни отговори. Госпожа Клинкнер има думата сега. Искам да отговоря на въпрос за разпределението като полове, що се отнася до дистанционното обучение. Нямаме статистика тук с нас, но това, което знае нашата асоциация е, че е по-лесно да се стигне до жените като целева група, когато става въпрос за съчетаването на професионалния и семейния живот при информационните технологии има по-голямо участие на жените при дистанционното обучение, отколкото традиционното, тъй като по този начин те могат по-добре да съчетаят образованието и другите цели в живота си. Това е всъщност една от основните ползи на такъв тип образование. Сега въпросът, който беше свързан с различните препоръки, които направихме и как това се отнася с научната академична свобода. Чуваме, че говорите за стандарти. И ние като организация сме свързани с а, различни други организации, асоциации. Това правим всеки дневно. Какво се случва? Традиционните университети започват да предоставят и дистанционно обучение, така че имат а, двоен а, начин на обучение. Аз в моя университет а също допринасям и за дистанционното обучение. Тук е един друг колега, който участва в а, центъра, който създавахме в Кобленц. Да, има все още различни университети, които се занимават с дистанционно обучение само, но това е гъвкав а, модел, може да има различни модели в традиционните университети. Това е много важно като а, феномен и ние като асоциация много отблизо наблюдаваме този, това явление. Виждаме как се променят структурите на университетите. Това е от мен, що се отнася до отговор на въпроси. Благодаря, казва председателката. Коментар от мен. Според мен свободата на преподаване, на изследване е свързана и с това, че се разширява обучението през целия живот в университетите с някои социални цели. Няма противоречие тук. Не е нужно да се ограничават преподавателите в техните научни изследвания. Господин Хедрингтън. Благодаря. Ще коментирам по пет въпроса. Първия за баланса между половете, втория за така наречения Google университет, третия за академичната свобода и четвърти и пети са двата конкретни въпроса, които бяха зададени към моята презентация. Нашият опит във връзка с равенството между половете е подобен с а, това, кое, на това, което каза госпожа Клинкер. Ние също в нашия контекст виждаме, че в някои области, например социалните науки или приложимите социални науки, има много повече жени, отколкото мъже. Да речем психология, детска и младежка психология, други области има, които са явно по-привлекателни за жените. Но голямото предизвикателство е всъщност е в областта на науките, технологиите а, и така нататък. Преди е имало повече мъже в тази област, но съм съгласна с колегата, която каза, че дистанционното обучение предоставя възможност на жените а, да се включат в а, тези области, тъй като е по-адаптирано към начина на живот, който често водят жените, свързан с повече грижи за другите. И така е хубаво, че повече жени навлизат в а, науките. Мисля, че те ще изиграят много важна роля в това отношение. Що се отнася до противоречието между така наречения реален и Google университет, предполагам, че там, където има сериозни цифрови промени в някой сектор, дали става въпрос за Apple или за Facebook или за Uber – или която и да било от другите големи фирми, които са направили огромна промяна в даден сектор, музикалната индустрия, например, обикновено има доставчик на платформа, а не доставчик на съдържание. И така други могат да предоставят своето съдържание в тази платформа и така да се продава. Амазон е много добър пример в това отношение. Бих предположил, че това, което ще видим в следващото десетилетие в областта на висшето образование, са различни видове платформи, където се съхранява съдържание, където могат, ще да бъде валидирано, споделяно и е, след това ще видим вероятно преместване в различните платформи, където студентите ще могат да подбират различни курсове през различните платформи и да изграждат по този начин своята, своето образование, своите академични постижения. Това би могло наистина много драматично да промени сектора на висшето образование по начини, които не си и представяме. Но това е модел, който вече виждаме в моя университет. разработи една такава платформа на име Future Learn пред няколко години. 90 университета предоставят в нея ресурси, кратки курсове, големи курсове, Всъщност те в момента са неформални, не са акредитирани, но вече виждаме, че се говори и за а, формално акредитирано обучение в тези платформи. Това ще, се, това ще бъде една от областите на предизвикателствата. В тази връзка свободата, за която говорихме, много неща могат да се кажат, но университетите, а, техните, техната автономност, свобода, а, независимост са свързани с някакъв вид а, разходи. И така стигаме отново до а, последната тема, която засегнахме, а именно това, което наричахме прехвърляне на кредити и което сега по-често наричаме разпознаване, припознаване на предишно обучение, предишно образование. И така може да започнем в един университет, който е традиционен вид, след това кредитите, които са натрупани там, да се прехвърлят в друг и в друг университет и така да се изгради квалификация или степен в това отношение. Много а, пречки има в това отношение. Много на университетите признаят други а, значи, кредити винаги смятат, че това, което в техния университет се преподава е по-високо качество и има някакво подозрение за това, че в другите университети не се преподава така добре. Това не е от полза за студентите и ние бихме а, подкрепили и бихме способствали за по-проактивен подход за разработването на взаимно признаване и прехвърляне на кредитите, което ще, което ще подпомогне различните а, студенти. И последните два въпроса а, трябва да видя дали тук задаваме въпроси за националната идентичност в нашето изследване. Предполагам, че не, но нямам нужните подробности. Ние използвахме въпросник а, а, за студентите и след това агрегирахме данните. Що се отнася до списъка от умения и как ги конкретизираме, за да ги включим в нашата учебна програма. Два ключови механизма съществуват. Всички модули, които съставят една квалификация, имат определени цели на обучението и студентът трябва да може да демонстрира какво е постигнал, за да получи оценката и след това оценките се натрупват за да ам, се формира цялостната оценка. И така, имаме цели по отношение на съответната област и студента трябва да покаже, че е придобил тези знания в областта на химия, психология, право или каквото учи. И освен това има и определени умения за а, учене, които трябва да се демонстрират и а, това също е част от а, целите. Така че по този начин се включват а, именно уменията за пригодност за а, заетост. Например, да речем, че искаме да разработваме комуникативни умения. Всеки, който работи в работното място, трябва да може да комуникира и така. Студентите работят заедно, имат, да речем, задача, която трябва да изпълнят заедно. Има много начини, по които може да се направи това. И втория момент е рамка с различните нива и в различните години на обучението имаме различни очаквания, що се отнася до уменията и търсим по-добра степен на самостоятелност и а, умения за самостоятелно учене. Така че започваме в първата година с много повече по помощ за студентите, като очакваме вече към края те да могат все повече сами да се справят. Дисертациите, които обикновено идват в края на а, стандартното обучение, е именно такъв, са именно такъв тип а, самостоятелна дейност но по този начин можем да изградим нещо като карта на различните умения, които са нужни за един студент и ги включваме на различните нива. Благодаря. И накрая господин Хойер. Äh, Благодаря. Дистанционното обучение. Смятам, че е важно университети, които предлагат такова обучение, да бъдат признати в национален контекст като равни на традиционните университети. Трябва да имат същите стандарти за качество, трябва да имат същите акредитационни механизми. Дистанционните университети трябва да бъдат разглеждани като един университет от втори шанс, т.е. за много хора това е втори шанс но не само това. За някои дистанционното обучение и образование е единствената възможност да отидат в университет и да се обучават. 19 години работя в университета в Хаген, който предлага дистанционно обучение. И по-настоящем броят на жените, които учат там, е по-висок от средният в традиционните немски университети. Това е защото много жени създават семейство и след това искат да бъдат готови за пазара на труда и се връщат в университетите, за да получат някаква квалификация. Нашите критерии са такива. Има ли този човек и ще има ли възможности да намери работа на пазара на труда? Повдигнахте въпроса за защитата на данните има технологични развития, има аналитични и статистически данни, които дават възможност да се получи обратна информация за процеса на учене, но що се отнася до сигурността, можем да работим много повече. Трябва да могат хората да постигнат личните си цели – след това говорихте за това, че дистанционните университети могат да предоставят ноу-хау на традиционните, за да може традиционните да се адаптират, начинът им на преподаване да се промени, технологиите да навлязат. Това може да се случи само посредством обмен. Мисля, че традиционните университети ще си ще позволят на дистанционните да им кажат какво да правят, затова е нужно да има просто платформа за обмен. В Северен Рейн, Вестфалия имаме такава платформа, където има обмен на най-добри практики и опит. Нещо важно са познанията и уменията на а, обучителите. Искам да създадем условия, така защото в света на обучението и образованието и на кариерното развитие, тези умения да могат да се използват. Споменахте Еразъм Плюс. Аз смятам, че трябва да знаем, че все повече хора бягат от ограниченията на професионалния и личния си живот и търсят дистанционно образование, интернет образование – Истината е, че в тези случаи е, програмата Еразъм не работи, тъй като са нужни 4 месеца, а не година. Няма някой да се откаже от работата си, за да отиде в чужбина за един семестър. Това трябва да бъде свързано с виртуална мобилност или по-кратки периоди в чужбина. Тоест няколко месеца, защото не може да очакваме хората да заминат за 6 месеца и да се откажат от работата си. Сега преминавам към вашия въпрос. В самото начало казах, че всеки втори не променя работата си по време на своята кариера. Но онези, които променят работата си и професията си, имат нужда от нова квалификация и имат нужда да задълбочат познанията си. И за двете групи новите медии могат да бъдат много полезни, особено днес, когато познанията устаряват много бързо. Самият аз съм учил преди 20-30 години. Има много нови познания. Така че интелектуалното любопитство е много важно. Не само за да научиш нещо ново, но и за да не изоставаш. Дигитализацията ни дава такива възможности, много повече, отколкото имахме в традиционния свят на ученето. Сега Google University. Споменах го, защото смятам, че в бъдеще бизнесът ще предлага образователни програми на своите служители и това ще бъде много привлекателно. Т.е. няма да получиш степен от университета, ще получиш някакъв сертификат от бизнеса. И след това тези хора ще се върнат в университета и ще кажат, имам този сертификат от тази фирма, може ли да го признаете? Качеството тук е много важно. Трябва да сме готови обаче за това. В глобализирания свят такъв тип явления ще се срещат все по-често и университетите ще трябва да се справят с тях. Трябва активно да направим така, че да могат да се справят университетите с тези предизвикателства. Това беше. Благодаря. Нека сега да се обърна към господин Звер, за да видя дали иска да каже нещо в заключение, тъй като той е наш докладчик. Мисля, че той трябва да има последната дума, може би не най-последната, но за сега последната. Исо, е, доктора Хойеря. Благодаря. Позволете ми да продължа там, където приключи колегата преди мен. Той каза, че класическите университети губят своя монопол в това общество на познанията. Новите университети трябва да разберат, че новите форми на учени образование излизат на преден план. Ще подчертая следното. Помня, че преди 10 години Европейският съюз беше много активен в създаването на общи меха... европейски механизми, например квалификационната рамка, ключовите компетентности, кредитната система или системата за кредити за висшето образование, за професионалното обучение и образование. Аз подписах някои от тези документи. Словения тогава беше председател на съвета и рамката за професионално учение и образование аз лично подписах, така че е важно да се хармонизира много от елементите на висшето образование. Трябва да бъдем по-проактивни и да създадем една обща европейска система за предоставяне на висше образование. Забелязал съм последните години, че някак си губим кураж, няма достатъчно политическа воля, която да ни даде възможност да включим европейското измерение във висшето образование. И според мен това е задължително и трябва да бъде направено. Благодаря. Много бе полезен този следобят. Научихме много. Много обучително и образователно. Което е чудесно, защото говорим за ученето през целия живот. Наистина чудесно изслушване. Благодаря на експертите. Те ни подадоха много информация в своята област информацията ще бъде много полезна в нашата област. Благодаря ви отново за това, че сте тук днес с нас. Благодаря за това, че споделихте познанията си. Искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Благодаря за участието, благодаря за въпросите. И така, Следващото ни заседание ще бъде на 27 и 28 февруари. На 28 февруари ще гласуваме между 9 и 12.30. Благодаря на всички за заседанието днес след обяд. И отново благодаря на нашите експерти. Наистина много ви благодаря. Надявам се да имате лек път обратно. Благодаря също така и на преводачите. Благодаря.